Можем да започнем. Добър ден на всички. Първата точка е приемане на проекта за дневен ред. Ако няма някакви особени възражения, можем да го приемем във вида, в който е, е включен е, също е и е, се отнася и за протокола от предишни заседания. Няколко съобщения. Е, три е, резолюции по неотложни въпроси бяха прияти през декември 2017 година. Свободата на словото във Виетнам. Другата тема беше Камбоджа, забраната на опозицията и третата резолюция беше за Ел Салвадор – делата, които се водят срещу е, жени, обвинени е, в това, че са направили спонтанен аборт. Други резолюции бяха по е, положението в Афганистан, положението на е, народа Рухингя и разбира се годишния доклад на подкомисията по правата на човека за правата на човека и демокрацията в света през 2016 година. През е, заседанията ни в е, януари 2018 бяха прияти резолюциите за Нигерия, също за правозащитниците Вуган, Циян, Ли Минче, Таши Иванчук и тибетския монах Чоки. Третата резолюция беше за Демократична република Конго. Това бяха съобщенията, които трябваше да направя. А сега започваме с следващата точка от дневния ред в, в, в сътрудничество с делегацията на Европейския парламент за отношения с Арабския полуостров. Тази тема за положението в Йемен е изключително актуална тук е и председателя на делегацията за връзки с Арабския полуостров, госпожа Мишел Льомари. Положението на правата на човека в Йемен продължава да се влушава, след като коалицията, водена от Саудитска Арабия, започна бомбардиране на Йемен преди близо 3 години по време на войната наблюдаваме много тежки нарушения на международното хуманитарно право от всички страни в конфликта. Огромната част от е, жертвите сред гражданите обаче е, се дължат на въздушните удари от коалицията водена от Саудитска Арабия. Освен това, Йемен в момента преживява най-тежката хуманитарна криза в света. Е, според Международния комитет на Червения кръст, 60% от йеменците няма е, с какво да се хранят. И като че ли това не беше достатъчно, епидемията е, на е, холера достигна до 1 милион заболели в края на 2017 година. И все пак медиите като че ли не обръщат внимание на тези трагедии. Според Върховния комисар на ООН за правата на човека Зеид Раат Ал Хюсейн, Нежеланието на международната общност е, да настоява за правосъдие и справедливост е, за жертвите на конфликта в Йемен е позорно и в много отношения допринася за е, продължаващите ужаси на войната. Ето защо е толкова важно нашата подкомисия да допринесе за изясняването на положението на правата на човека в Йемен очакваме да пристигне председателя на делегацията. Разбирам, че тя още не е тук. Когато дойде, ще й дам думата. Нека да представя нашите оратори, които ще участват с видеоконферентна връзка. Господин Джейми Макголдрик, който е координатор на ООН и на хуманитарната помощ, както и на ПРООН, госпожа Иона Крейг, която е журналист на свободна практика, кореспондент на Таймс, получи наградата Марта Гелхорн за 2014 година, както и наградата за журналистика на фундацията Орвел през 2016 година. И накрая госпожа Таиба Байва – от неправителствената организация Рипри в отсрочка. Тя е завършила право в Оксфордския университет и магистърска степен от университета в Кеймбридж. Тя е адвокат от 2016 година. И сега предлагам да започнем с нашите гости в видеоконферентната връзка. Господин Джейми Макголдрик, заповядайте. Сенте.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 Заповядайте. Um, I'm, I don't want to repeat anything that, that Jamie's already said, really, so um, we're trying to... Не искам да повтарям нещата, които е, Джейми вече каза. Е, Затова веднага ще се спра на въпросите с правата на човека. Някои от най-основните права на човека се нарушават там, включително вода, подслон, медицинска грижа. а Видяхме, че всъщност се злоупотребява с достъпа до хранителни продукти от всички участници в конфликта. Особено в северната част, най- гъсто населената част на Йемен, където хутите продължават да имат контрол. Е, това е факт. Аз пътувах е, из цялата страна, из е, всички нейни части и е очевидно, че хуманитарната криза засяга цялото население и територията контролирана от коалицията и северните райони. Всъщност, храните се използват като средство за преговори и а, е, това се отразява много тежко на населението навсякъде в страната. Когато говорим за смъртни случаи в страната, много често се а, е, говори за загиналите от бомбардировки и от а, е, военни действия, но всъщност много повече са загиналите поради хуманитарната криза. Аз в качеството си на журналист обърнах особено внимание и на сериозните проблеми с свободата на словото, свободата на медиите. И е, има сериозни проблеми с произволни арести. В южната част на страната основната партия в коалицията е, управлява нещата и е свързана с хиляди задържания, е, те го обясняват като антитерористични мерки, но реално това са репресивни мерки, особено срещу е, партията Исла. това се отразява много тежко на свободата на словото в южната част на страната. Журналисти, кои, е, които са правили публикации и хора, публикували в социалните медии, биват е, задържани без да им се повдигат официални обвинения. А през август 2015 е, година започна работа, е, бяха задържани много хора. Има съдилища, които започват работа, но много задържаните биват държани години наред. В северната част Хутите също предприемат подобни мерки спрямо политически активисти и журналисти. Това е резултат от разделението, което Джейми Маголдрик вече спомена от, от миналата година. Вече е, се работи в постоянно състояние на параноя и всички политически активисти, които посмяват да кажат нещо против хутите, а, биват а, засегнати от тези мерки. Никой вече не смее да каже каквото и да било срещу хутите. Хората от региона се боят да говорят с журналисти, особено от международни медии. Е, интернет е изключително бавен. Е, не случайно и е, връзката с Джейми Макголдрик беше толкова лоша. Има масови арести на подкрепящите Абдула Сале и има ограничения на достъпа до социалните медии и до средства за обмен на съобщение като WhatsApp или Signal, при които има криптиране от е, началната до крайната точка. Това са средства, които журналистите често използват, но от септември до декември миналата година те бяха напълно блокирани. Още преди смъртта на Абдула Сале, хутите а, започнаха да използват принудителни мерки и вече може да се говори за полицейска държава в Сана и прилежащите райони. И става все по-трудно журналистите и политическите активисти да действат. Разговарях и с деца на много места в страната, очевидно е, че достъпът до образование е сериозен проблем. В конфликта много често училищата стават прицел на атаки. Освен това, семействата плащат за училище. Е, и достъпът до образование е ограничен. Разговарях с деца, които ми казаха, че а, ги бият в училище, ако споменат каквото е да било свързано с политиката или а, кажат нещо критично спрямо управляващите в конкретния район. Аз съм и говорител за, Йеменск, за проект за събиране на информация за Йемен. Е, става дума за кампанията на коалицията от март 2015 година не се събира информация за смъртните случаи, но се събират пълни данни за различните бомбардировки. От март 2015 до 31 декември 2017 сме записали 15 760 въздушни атаки. И е, това е консервативна оценка, защото методологията е, може да включи 2, е, от 2 до 14 до 16 удара върху една и съща цел под една атака. 380 и 6 от прицелите са били върху селски стопанства, 183 пазари, 102 а, комунални услуги, 68 медицински центрове и 62 а, складове за храни. Всичко това се отразява много тежко на хуманитарната криза в страната и, както Джейми каза, има много тежки нарушения на хуманитарното право, включително и в бомбардировките. Обосновките на коалицията за тези мерки в началото на войната бяха липса на опит, технически грешки и прочие но през последните месеци на 2017 година, след смъртта на Али Абдула Сале, е признак, че се връщат нещата назад преди а, началото на 2015 година. От март 2015 година до края на ноември на 2017 година една трета от всички бомбардировки бяха насочени към невоенни цели. През декември нещата се промениха и Саудийската коалиция атакува два пъти повече военни цели. Нещата се продължават да се променят. Събираме данни през януари през декември 67% повече а, а, е, бяха въздушните атаки от ноември, 70, 17% от средномесечните а, е, стойности. Това означава, че конфликтът ескалира. Все повече на прицел попадат селски стопанства, автобуси, жилищни квартали. Всички тези въпроси се отразяват върху хуманитарната криза. Когато се е, вземат на прицел е, елементи от продоволствената верига, складове, е, е, комунални услуги, свързани с предоставянето на вода. Всичко това се е, отразява много тежко на възможността на хората да се изхранват. Е, Йемен внася голяма част от храните, храните си, 90% от чужбина. Дори риболовни кораби бяха нападнати от хеликоптери и от е, военни кораби в морето. Това се отразява на рибарите в е, Червено море и на способността им да предоставят храна на останалата част от страната. разбирам, че времето ми за изказване приключва. Искам само да кажа, че ам, е, аз като журналист смятам, че е много е, сериозен проблема с свободата на словото. Седми журналист загина, беше убит тази седмица в конфликта в Йемен. Йемен. Журналисти биват арестувани заедно с политически активисти. Това се случва и в южната част на страната – тъй като се създадоха салафистски паравоенни групировки на страната на коалицията, които се ангажират да допълнително да ограничат свободата на словото. Тяхната обосновка за включването в конфликта е религиозна и се основава на много консервативни религиозни принципи. И в Аден и други градове, се виждат религиозни е, принудителни мерки спрямо младите хора и, свободата на словото на младите хора. С това приключвам. Благодаря. Грация. Благодаря. Нека да чуем сега и Таиба Байба. Ще говоря по една малко по-различна тема. Всички е, знаем, че съвсем основателно се привлича вниманието главно към действията на коалицията, водена от Саудитска Арабия и е, действията на хутите в Йемен. Но аз ще говоря за американското участие в събитията в Йемен. Не обръщат е, внимание медиите достатъчно на този въпрос, защото е, се е, говори като че ли за две съвършено различни теми. Миналата година имаше рязко увеличаване на е, удари с американски дронове и действия по суша. И това не е част от конфликта в Йемен. Това е програмата на Съединените щати за борба с тероризма, която се проявява и там. Откакто президента Тръмп стъпи в длъжност, имаше 124 удара и 183 жертви, въпреки че това е консервативна оценка. Увеличението е с над 280% в сравнение с ударите по време на президента Обама. Обръща се внимание на използването на дронове, но това, което наблюдаваме сега при Тръмп, наистина е влушаване на ситуацията. Съединените щати се възползват от конфликта като претекст за собствените си действия. Далеч от фронтовата линия на конфликта са американските удари в съсредоточение към определени обекти. Ужасни са ударите с дронове е, в един район, Якла, имаше удар с дронове и по суша, в което имаше 23 жертви, 10 е, от тях деца, едното момиче на 8 годишна възраст. Продължават ударите с американски дронове и то не срещу членове на Алкайда, обикновени мирни граждани, които живеят в сравнително отдалечени е, райони. Те се опитват да се преместят, е, да намерят някъде обежище, но дроновете ги следват. По такъв начин над 100 станаха жертвите миналата година. Президентът е, Тръмп убива не само терористи, той се насочва и към мирното население. През януари тюлените, специалните части на Съединените щати организираха нападение. Поне петима мирни граждани бяха убити по време на тази атака, а миналата година беше само началото. Причината за безпокойство, което би трябвало да е, изпитва Европа, е, че Европа е съучастник. Съединените щати не действат само на своя глава. Обединеното кралство споделя е, разузнавателни данни и на основа на тези данни избират своите мишени американските сили. Знаем е, че има огромна разузнавателна мрежа на британците в е, Йемен. Британски е, пилоти са командировани е, в военновъздушните бази в Невада, щатите, и те управляват дроновете. Има американска база в Рамштайн, Германия и тя е съществена връзка за осъществяване на американската програма за дроновете, защото оттам се получават е, изображения в реално време от дроновете, защото дроновете са оборудвани с е, камери и може да се направи анализ в реално време в Рамштайн. Подава се тази информация в Невада и оттам се насочват ударите. А и като имаме предвид релефа, в Рамштайн се осъществява жизнената връзка без сателитната станция в Рамштайн, дроновете няма да могат да поразяват а, е, своите а, е, мишени. Така че и Германия е съучастник. Започна всичко по а, е, времето на президента Обама. Сега при Тръмп положението се влушава, защото Тръмп не обръща никакво внимание на международното право, особено на международното хуманитарно право има възможност за преразглеждане на помощта за международно развитие, Тръмп открито заяви, че може да преразгледа този въпрос в Германия. Отдавна се говори за съучастието на Германия в програмата на Съединените щати за използване на дронове. Италия също, не само Германия италианското правителство през 2016 година даде разрешение на Съединените щати за отбранителни удари с дронове в Либия срещу ИДИЛ. Положението е крайно неясно. Италианското правителство отказва да даде повече разяснения за процедурата по разясняване, което означава, че практически те разрешават всеки удар с дронове от своя територия. И в Италия е заведено дело а, по неодавна приятия закон за свобода а, на а, информацията, но правителството а, отказва да разкрие информация с а, довода, че това застражава националната сигурност. И така не просто се сътрудничи с американската демонстрация, но това се прави тайно. Чудовищно е мълчанието и съучастието на а, държавите, които иначе би трябвало да спазват а, своите задължения, както а, в съответствие с Европейската а, харта за правата на човека, така и националното законодателство. Има рязко увеличение на ударите с дронове след като е, Тръмп е, влезе в е, длъжност. Не само Алкайда е мишена. И това е тревожно, още повече като имаме предвид отслабването на гаранциите за законосъобразност президента Обама имаше ясни насоки за използване на дронове, за удари, само когато е почти сигурно, че няма да има жертви сред мирните граждани. Сега обаче има нов документ с стандарти и процедури. Какво е точното съдържание не е ясно, но знаем от изтекла информация, че е, сега е, има много повече свобода на действие. В много повече случаи могат да се предприемат е, въздушни е, удари с дронове. И е, има е, много повече случаи, в които може да се предприеме такъв удар. Преди беше само при неизбежна самоотбрана, при непосредствена заплаха за живота. Сега има много други основания. Документацията показва, че могат да бъдат мишена и хора, които нямат нищо общо с ислямска държава. Президента Обама се опита да ограничи използването на дронове от ЦРУ фактически забрани, използ... забрани използването на, от ЦРУ на такива дронове в, в Сирия. Сега обаче положението е различно, няма никаква отговорност, никаква отчетност. В пълна тайна, в пълна мъгла са обвити решенията за тези нападения почти няма разследване. В някои случаи с половиността се е, признават е, жертви сред мирното население, но се дават силно занижени е, бройки. Така че този въпрос трябва да бъде разгледан от парламента. В нито една от резолюциите за Йемен няма ясни, силни текстове срещу а, е, намесата на Съединените щати. Не се посочва, че Съединените щати водят собствена война там, успоредно на конфликта, и, която няма нищо общо с тях. Но всичко това става с подкрепата на държавите членки на Европейския съюз и изглежда, че тази подкрепа ще нараства в свят, в който тероризмът кара държавите да правят а, е, онова, което преценят за необходимо за момента, без никакви гаранции за правата на човека, без никакви гаранции за хуманитарното право. Съединените щати не са страна в конфликта в, в Йемен. И въпреки това те активно се намесват, без да се съобразяват с нормите на хуманитарното право. Ако е, е забранена употребата на смъртоносни е, оръжия по хуманитарното право, по е, хартата за основните права, защо това се позволява в други страни? Кой носи отговорност за това? Администрацията на САЩ изобщо не се съобразява с нормите на хуманитарното право. не, не изпитва никакво притеснение от това, че има жертви сред мирното население – а тези жертви нарастват лавинообразно по времето на администрацията на Тръмп. Това виждаме в Йемен, но вече се случва и в Сомалия. Има планове за Нигер и следва Либия. Либия е на прага на Европа. Конфликта се доближава все повече. В интерес на времето приключвам до тук, но с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Грация. Благодаря. Сега нека да чуем депутатите, е, които имат въпроси или изказвания. Заповядайте. Локбилер. Локбилер. Благодаря, господин председател. Благодаря е, и на тримата изказали се, които представиха информацията, която са събрали. Имам няколко въпроса. Първо, какво прави Европейския съюз в Йемен или от е, Европа за справяне с проблемите, които очертахте? Ето, например, грижата за задържаните журналисти след убийството на Сале или пък докладите, свързани с участието на Съединените щати в конфликта. Говорихте за дроновете. Един от журналистите на Washington Post каза през юни 2017 година, че са участвали, че американски сили включително са изтезавали а, терористи, задържани в затвора, а, заедно с а, сили от Обединените арабски емирства. В Йемен продължава да има смъртно наказание. През януари тази година Бахаи бяха всъщност трябва да кажа името Хамед бин Хайдара – беше осъден на смърт по религиозни съображения. И включително се предвижда публична екзекуция. Какво е положението в затворите също и какво прави Европейския съюз за това? Аз съм от Зелената партия в Германия. Вие споменахте не е прякото участие на Германия в тези въздушни атаки. Проблемът а, с а, Рамштайн а, не е отскоро. Всъщност, Рамштайн е свързан и с отвличането на хора и откарването им в Гуантанамо. Има специален договор за е, военните бази в Германия, който на практика прави почти невъзможно немските власти да направят каквото и да било. Е, така че можете да споменете това. И действително изключително възмутително това, което се случва Рамштайн е и е, център за управление на всички атаки в Африка, но за съжаление, е, е, властите в Германия не могат да направят много. Е, но гражданите са загрижени. Сега за коалицията, консервативната партия и социал-демократите са говорили по тези теми и са се договорили, а, не за дроновете, но поне ако сформират правителство, да сложат край на изнасянето на оръжия към които и да било сили, участващи в конфликта в Йемен. При нашите програми винаги сме заявявали, че сме против ам, износа на оръжие, но не винаги е лесно да се постигне мнозинство. Много а, силни са интересите, економическите интереси от продажбата на оръжия на Саудитска Арабия. И освен това Саудитска Арабия а, е инвеститор в много страни в Европа. Когато отидем в Женева и разговаряме с дипломатите на Съединените щати, е доста трудно да представим обща европейска позиция за използването на дронове. Опитваме се всяка година, но нещата не напредват. Мисля, че трябва по-силно да се борим за постигането на тази цел. Не можах а, съвсем а, ясно да чуя какво каза представителя на ОНЕ в Йемен. Кой е новият а, пратеник, който ще започне работата си там? а, от следващия месец. Не знам кой е тук от службата за външна дейност, но искам да разбера какво прави Европейския съюз, за да настои за по-силно ембарго за, срещу продажбата на оръжие, отиващи към войната в Йемен. И освен това, върховният представител Могерини получи искане от нас да включи темата в специална среща на съвета по външни въпроси. Не сме получили обаче отговор от нея. Настояваме тя действително да го направи още на следващото заседание. И ако ми позволите, господин председател, един последен въпрос. Отчаянието в Йемен е огромно. Никой не знае какво може да се направи политически. Международното работната група за е, решаване на кризи всъщност предвижда още по-голямо влушаване на ситуацията и настоява света сигурност на ОНЕ да приеме резолюция, която да призове към примирие и към намиране на политическо решение. Какво смятате по този въпрос? Смятате ли, смятате ли че и ние трябва да настоим за това или смятате, че няма да е много полезно? Благодаря. Грация. Благодаря. Четирима депутати поискаха да а, вземат думата. Има ли други? Ще дам думата а, на представителя на СВД Луис Мигел Буено Падиля. Благодаря. Ние приветстваме е, възобновеното внимание на Европейския парламент към кризата в Йемен. Що се отнася до конкретните въпроси, да, Европейския съюз и СВД, но и колеги от комисията се опитваме да разработваме стратегия за Йемен заедно с държавите членки. Работим по три основни проблема. От една страна се стремим да засилим политическото си присъствие, да активизираме контактите си с основните партии. Второ – Опитваме се да съживим проекти, които имат жизнено значение за яменското население с снабдяване с продоволствие и така нататък особено внимание обръщаме и на хуманитарната помощ. Що се отнася до нарушаването на правата на човека, има конкретни проблеми, които се опитваме да решаваме. Преди всичко, делегацията ни беше преместена в Аман и ръководителят ти е в региона, което може да се приветства. Поддържаме открити каналите за комуникация с всички страни, включително и с САНА. През август ръководителя на делегацията посети града. И потърси контакт с арестувани журналисти в затвора в Сана. Бяхме уведомени за потвърждаването на смъртната е, присъда, за която е, вие говорихте. Датата на екзекуцията не е уточнена, има предвид на Хамид е, Бин Хайда. Ще се вземе решение за действието, евентуално дипломатически демарш пред Сана Имаше и искане, отправено към върховния представител. Ние сме информирани за въпроса. Ембаргото обаче искам на единодушие на членовете на съвета. Искаме съпредседателят на групата за въоръженията да работи по-активно, за да има повече информация за лицензиите или разрешителните, които са в компетентността на държавите членки. В заключение искам да кажа, че ние се стараем да направим каквото е по силите ни, но се нуждаем от по-активната подкрепа на държавите членки. И тук съвсем основателно беше посочено, че е необходимо решително действие, за да се сложи край на а, конфликта. Надяваме се, че Йемен ще продължава да бъде на вниманието на международната общност, на институциите и на парламента. Благодаря. Бих казал 4 минути сега. Заповядайте. Само да я. Започваме с Тейба Байла. Нека да отговори на повдигнатите въпроси. Първо за участието на Съединените щати в изтезания, нещо, по което получихме информация това лято. имаше и доклад в Сената, но в последствие се оказа, че изтезания продължават да се извършват за целите на Съединените щати, но се извършват от други е, лица. Както може да си представите, е много трудно да се убедят хора, които са били изтезавани от американски сили, да разговарят с международна неправителствена организация. Те толкова се страхуват за своята безопасност, а ние не можем да гарантираме безопасността им. Разговаряхме с някои хора, които са освободени от тези центрове за задържане. Разговаряхме и с хора а, а, с изчезнали членове на семейството, които са научили, че а, техните членове на семейството са задържани в тези центрове. Има и хора, които са били прехвърлени в Еритрея. Изглежда, че с помощта на Съединените щати. Нямаме обаче конкретна информация. Продължаваме да събираме такава информация и търсим възможности за съдебни действия, най-вероятно Съединените щати. Сега за Рамштайн и проблемите, свързани с действието на американски бази. Много е трудно да се затворят такива бази, това е ясно не става дума да не се позволява на Съединените щати да използват територията, територия на определена държава. Все пак немските власти имат до известна степен думата за какво може да се използва е, немската е, територия. Трябва да има определени изисквания. Най-малкото това, което се случва посредством действия извършени на немска територия, да не нарушава Конституцията и международните правни норми. Не можем да имаме гаранции. Знаем, имаме достатъчно доказателства, че се нарушават международните норми и за това европейските органи са длъжни да откажат е, да осъществяват е, подкрепа за, за износа на оръжие, например, се прилага същия принцип. Ако се знае, че на оръжие или други средства ще бъдат използвани за нападение срещу мирно население или за изтезания, тогава съответната държава може да наложи е, съответните ограничителни мерки. Трудно е обаче на някои правителства да се противопоставят на силна страна, като Съединените щети. Щати може да се окаже, че много държави и членки нарушават а, е, своите ангажименти по европейски правни норми по конвенцията за правата на човека. Така че може да се окаже, че е достатъчно да има само едно дело пред съда в Страсбург, за да се потвърди задължението на държавите членки да се грижат за спазването на тези норми. Да, знам, че не е лесно, но има, има някакви начини да се действа. Най-важното е да се е, работи по използването на територията, защото ми е съвсем ясно, че е много трудно да се закрие базата. И аз ще се спра на някои въпроси. Продажбите на оръжия, например. Все повече се събира информация и хората стават все по-осведомени за проблемите, свързани с износа на оръжия от Европа и използването им в конфликта в Йемен. Също времено не случайно а, има хуманитарна криза там, обаче много хора не виждат връзката между двете неща. А вече имаме достатъчно доказателства, които показват, че използването на тези изнесени а, ура, от европейските страни оръжия задълбочава хуманитарната криза. Тук говорим за морални задължения Имаме и договор за продажби на оръжия, които по, е, договори, международни правни норми, които казват, че ако оръжия се използват за нарушение на хуманитарното право, тяхната продажба трябва да бъде преустановена. Но аз като журналист и други е, колеги не, еднократно сме събирали информация е, обаче много често тя не се приема като независима информация или като добре потвърдена информация, що се отнася до това дали има или няма нарушение на международното хуманитарно право. При ударите върху ни граждани има изключително много жертви. Има пълно пренапрежение за за човешкия живот. И всички трябва да си дадат сметка как продажбата на тези оръжия се отразява на хуманитарната криза, която Джеми Голдрик описа в началото. Има вече доказателства, които показват, че тези средства се използват за нападение срещу ам, продоволствената верига, е, складовете за съхранение на, на хранителни стоки, е, срещу селските стопанства и инфраструктурата, която се използва за разпределение на храни в страната. Това е свързано и с тактиката на економическа обсада спрямо северната част на страната, но се отразява навсякъде. Що се отнася до премирието и началото на политически преговори, ясно е, че всички страни трябва да настояват за това. Ясно е, че няма военно решение на конфликта и трябва да настоим за премирие изключително силно, защото през декември се засили офензивата. Коалиционните сили са на 60-70 мили от а, е, големи, голямото а, е, пристанище. Това ще се отрази на цивилното население и на използването на пристанището, което е много важно за вноса на храни и помощи към страната. В Аден пристанището работи само на 40% в момента, но дори да работеше на 100%, нямаше да има как да се прехвърлят продуктите от Ейден, от Аден в а, Сана. А, много а, дълъг е пътя, има много камиони по пътищата и а, 4 часа на ден – не може да се използва този път, поради това, че е изключително лошокачествен и претоварен с камиони. и ако продължи офанзивата към пристанищния град, последиците ще са много тежки. Другия въпрос. Достъпа за международни журналисти в Йемен – аз имам късмета да мога да влизам и излизам редовно от страната по време на конфликта, но това е основно, защото живях в страната 4 години и имам някои връзки. Саудитската коалиция и Йеменското правителство правят всичко възможно да попречат на журналисти да влизат в страната, а то, това е много важно. Говорим за увеличаване на информираността, което води до увеличаване на натиска на участниците в конфликта. Хутите също налагат такива ограничения. Има е, свалени е, принудени да кацнат самолети е, в случаи, в които властите са установили, че на самолета се е качил журналист. Много журналисти влизат в страната е, по море и е много трудно да се влезе в страната. Когато се даде достъп, има ограничения наложени от коалиционните сили – и журналистите биват принуждавани да пътуват с силите със сигурност, свързани с коалицията. Хутите също ограничават достъпа на международните журналисти до своята територия и настояват те да бъдат съпътствани от техни сили. Международните, международната общност не може да наложи натиск върху хутите, обаче може да наложи натиск върху Саудитската коалиция. Имаше огромни проблеми миналата година и много международни организации като Human Rights Watch и Amnesty International не успяват да изпратят хора в страната. Това въжи и за тях, не само за международните журналисти. Благодаря. Искам да благодаря на нашите гости за участието им в тази дискусия. Вярвам, че ще продължим да следим положението, защото то е много сериозно. Стои въпроса с правата на човека и е необходима силна политика на Европейския парламент ние изразихме това желание с, още с гласуването ни за забрана на продажбата на оръжие на Саудитска Арабия, с което продължихме и по-нататък. Ще продължим работата по този въпрос. Още веднъж благодаря на всички участници. Приключвам тази точка от дневния ред и продължаваме по-нататък. Cominciamo. Cominciamo questo... Започваме с следващата точка от дневния ред. Втора, обмен на становища по положението на арабското палестинско мълцинство в Израел. Преди да чуем нашите оратори, искам накратко да ви напомня, че арабите са втората по големина група от населението, около 20% от населението. Около 1 милион 700 хиляди палестинци имат израелско гражданство и оттам арабският е един от официалните езици на Израел. В момента Израелските араби са изключително разтревожени от един законопроект, който в момента се разглежда от Кнесета, така наречения закон за еврейската национална държава. Сега ще си изясним по-добре в дискусията какви са причините за това безпокойство. Искам да представя двамата ни гости. Доктор Йосеф Джабарин – от коалицията Обща листа, член на Кнесета Доктор Джабарин е също така адвокат и преподавател. С нас е също члена на Кнесета Яков Пери от партията Ешатит, член на економическата комисия, заместник в комисията по външната политика и председател на делегацията на Кнесета за отношения с Европейския парламент. Господин Пери е бивш директор на Шимбет, което е Израелската агенция за сигурност, и бивш министър на науката, технологията и космоса. Първо бих е, искал да дам думата на доктор е, Джаберен за 8 минути. Заповядайте. Much, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, че отделихте време да присъствате на тази много важна за нас дискусия. Можете да следите моята презентация и на екраните. Ще я проследим заедно. Бих започнал с член 2 от споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел. Член 2 гласи Отношенията между страните, както и всички разпоредби на споразумението, се основават на зачитане на правата на човека и демократичните принципи, които ръководят тяхната вътрешна и международна политика и представлява съществен елемент от това споразумение. С други думи, Израел се ангажира да спазва демократичните принципи в взаимоотношенията си с Европейския съюз. Това е официално записано в споразумението. И когато говорим за Европа, е важно да ви припомня и някои основни правни актове. Рамковата конвенция за защита на националните мълцинства, която много бихме искали Израел да спазва. Има различни други актове, като например Международния пакт за гражданските и политическите права, Декларацията за правата на е, лицата, които принадлежат към национални, етнически, религиозни и езикови мълцинства, сравнително новата декларация е, за правата на местните населения 2007 година – арабското палестинско население, както национално мълцинство, така и местно население, така че би трябвало да бъде защитено и на двете равнища по двете декларации. Е, един кратък увод, за да проправя пътя към основната ми тема. Палестинците са над 12 милиона. Те имат една и съща етническа и културна общност. От тази група около 6 милиона живеят в териториите, които Израел окупира през 67 година, включително Западния бряг, Ивицата Газа и Източен Ерусалим. Арабските палестинци в Израел, които станаха граждани след войната през 1948 година, около 1 милион, представляват 20% от населението на Израел. Основният ми аргумент – тук е, че Израел няма формална конституция за защита на гражданските и груповите права на арабското палестинско население. Няма формален конституционен принцип на равенство. Думата равенство не се използва никъде в законодателството на Израел. Няма правозащитни актове, каквито има в Европа за равноправието в заетостта, жилищното настаняване, образованието и не се признава нашия статут на национално мълцинство. Има четири равнища на изключване, с които се сблъскваме на практика. Първо, това е формалното изключване по закон, де юре. Второ, дискриминационните последици от привидно неутрални закони, които имат неблагоприятно въздействие върху нашата общност. Това е де-факто изключването. На трето място, материалното, социално-економическа дискриминация в всяко отношение и накрая социалното е, дискриминиране, което включва езика на омразата и расизма. По въпроса за социално-економическата дискриминация, основният ми аргумент е липсата на представителство в политическия живот. Ние сме постоянна опозиция в парламента, още от създаването на държавата. И никога не сме участвали в управляващи коалиции в Израел. Що се отнася до държавната администрация, само 10% от служителите са араби и само 1% заемат ръководни позиции. Що се отнася до разпределението на обществени средства, само 5 до 10% от бюджета в обществения сектор се разпределят сред арабските общини за земевладението, трябва да кажа, че само 3% и половина от земята е собственост на арабски палестинци. Осемкратно се е увеличила арабската палестинска общност в страната от 1948 година, а земевладението междувременно е намаляло наполовина. Арабските граждани на Израел – нямат право да придобиват или да наемат около 80% от земята в Израел. Ето ви и статистика, която доказва социално-економическото неравенство и дискриминацията. Примерите са многобройни. 50% от арабските семейства живеят под линията на бедността. Две трети от децата ни живеят в бедност. Разликата в заплащането е близо 50% сред е, мъжете. Заетостта сред е, арабите е 73% и половина при 81,6% при евреите. Само 32% от е, арабските жени работят в сравнение с близо 80% от еврейките – само 31% от арабите отговарят на изискванията за записване в университета на основата на резултатите от е, зрелостните изпити в сравнение с 76% от евреите. Няколко думи е, за е, националната и етническата идентичност. Министерство на образованието контролира учебния план и съдържанието му. Рабите нямат думата. Учениците почти не се обучават или изобщо не се обучават по такива предмети като палестинска и арабска история, география, литература и култура. Наистина, арабският официално е национален език, но статутът му във всекидневието е далеч под а, иврита почти липсва в обществената сфера, което означава потискане на арабската идентичност. Ще ви дам пример. Тук съм в Европейския парламент, оглеждам се и виждам превод на най-различни езици – в Израел мога да говоря на арабски, но никой няма да ме разбере, защото в Кнесета няма превод на арабски, въпреки че арабски е официален език. В страната същото е в съдилищата, същото е в повечето държавни институции. Във втората част на своето изказване искам да се спра на антидемократичните тенденции в Израел. Неодавна станахме свидетели на сериозно подкопаване на устоите на демократичните принципи в Израел. Сегашното правителство използва своето числено превъзходство, за да настъпва срещу правата на мълцинствата. И това проистича в много голяма степен от израелския парламент. Внесения законопроект открито нарушава правата на арабското мълцинство и нарушава основни граждански свободи, като свободата на словото и правото на протест. Дискриминацията от страна на държавата маргинализира арабското мълцинство още повече. Председателят посочи законопроекта, който е много ярък пример за дискриминацията. Основен закон за еврейската национална държава е официалното име на този закон, което значи, че той фактически се готви да се превърне в Конституция. Четири основни аспекта – които са основна тема за правителството на Нетаняхо. Демокрацията отстъпва пред националната принадлежност. Това трябва да тревожи не само арабската общност, но и някои от еврейското мнозинство. Прокарва се идеята за Велики Израел, което не дава възможност на палестинския народ за самоопределение – защото се говори за самоопределение на европейския народ в държавата Израел, което в подтекст означава, че фактически се подкрепя идеята за Велики Израел. Дава се конституционен статут на основни характеристики на държавата, която вече е, виждаме в израелското право, без обаче да има еквивалентни разпоредби за арабското население, а то е 20% от е, израелското население. Законът допуска безогледна сегрегация в е, жилищното строителство, в градоустройството на основата на религия и националност. Това ще засили сегрегацията на израелските селища и моделите на заселване. Статута на арабския се сваля от статут на официален език, колкото и да не се спазва, както казах, до език с така наречения специален статут, което отслабва още повече защитата на колективните права. Има многобройни доклади на ООН, на Европейския съюз и на Държавния департамент на Съединените щати, в които се засяга този въпрос и институционалната правна и социална дискриминация спрямо арабските граждани на Израел. Дискриминацията в законодателството, съчетана с голямото социално-економическо неравенство между евреи и араби, доведе до две категории граждани. Това е основната ми теза. Две категории. Една на пълноценно и пълноправно участващи в обществения политически и економически живот. Това е, е еврейското мнозинство и втора категория граждани – арабското мълцинство. Много ми е тъжно да говоря за такава втора категория граждани в държава, която твърди, че е демократична. Не, само едно последно изречение, ако ми позволите. Стигам до препоръките. Две препоръки, само съвсем накратко. Настояваме за пълно спазване на член 2 от споразумението за асоцииране, което посочих, е, да се гарантира, че Израел спазва ангажиментите си по това споразумение чрез различни дипломатически канали, за да има пълна реализация на гражданските права и малцинствените права на арабските палестинци в Израел – Бихме искали Европейския съюз да изпрати мисия за установяване на фактите в Израел, за да проучи политиката и практиката срещу местното арабско-палестинско мълцинство и да е, прецени тяхното положение. В заключение, нашата политическа платформа – мир и равенство. Мир което означава две демократични държави Израел и Палестина на основата на границите от 1967 година с Ерусалим, споделена столица на двете страни и равенство. Равенство между всички граждани, е, признаване на нашите индивидуални и колективни е, права, равноправно е, разпределение на всички обществени средства на основата на колективни споразумения, ефективно демократично участие и участие в управлението. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Нека да спомена, че това е обсъждане, което е свързано с вътрешно-политически въпрос за Израел. Независимо от етническите религиозни общности в Близкия изток, които биват преследвани и избивани, е доста странно, че Европейски парламент взема решение да се занимава с вътрешно-политически въпроси на Израел. Израел е функционираща демокрация, която обръща внимание на статута на израелските араби във всички е, сфери на правлението. В, изпълнител... в изпълнителната власт има министър за социалното равенство има Департамент за економическа равнопоставеност и е, е, той се ръководи от араб, израелски арабин. В е, съдебната власт, Върховния съд ежедневно издава решения, които защитават малцинствата от е, дискриминация. Е, в областта на законодателството Кнесета по-настоящем има 18 члена, които принадлежат на малцинствени групи. Знаем, че има различия между еврейското население и арабското население. Израел е, е една комплексна, е, многообразна държава и от етническа гледна точка, и от социална гледна точка, и от религиозна гледна точка. Има раз, разли, множество различия между различните групи. и различията не са само между евреите и арабите. Въпреки, че Израел се опитва да предоставя равни права на всички свои граждани, ние не смятаме, че а, не можем да се а, че, че а, се произнасяме за национална държава на евреите. Целта на еврейското правителство е да няма дискриминация срещу който е да било граждани в страната, включително и израелските араби. Правят се специални усилия, за да се преодолеят тези различия чрез социални и економически програми, които имат за цел да намалят неравнопоставеността в Израел и подпомагат значително арабското население. Програмата, която започва днес, е 5 годишна програма за засилване на арабската економика и се предвиждат 15 билиона шекела. Милиарда. Извинете, за образование, жилищно настраняване, сигурност, бизнес, е, инфраструктура, е, сигурност и транспорт. И други. Нека да очертая някои части от този план. Предучилищна дейност. Грижа за децата от 3 годишна възраст нагоре – от 28% се увеличи броя на съвършилите е, гимназия през 2000 година до, до 15% през 2016 година. Висшето образование. Увеличи се значително е, броя на е, студентите араби във всички области. Е, за бакалавърската степен от 9,8% през 2000 година до 17% през 2016 година. Магистърските програми от 3 до 13% и така нататък. Е, що се отнася до държавните служители и там има напредък. А по транспорта, който все още е проблем. Той е проблем не само в частите с арабско население. Много беше казано тук за основния закон, но ще кажа само едно. В Кнесета в Израел до сега такова законодателство не се е приело. В момента се води, водят дебати. Партията, която представлявам аз и е, е, част от управляващата партия са против някои членове на е, проекто закона, които изредиха, изредима колега от Кнесета. Той става дума за дебат по, е, по нещо, което по-настоящем не е прието. Да, ще подкрепим един национален закон, в който се казва, че Израел е еврейска и демократична държава. Но ще бъдем много внимателни. Не искаме да се намали, намалят ролята и правата на 20% от гражданите ни, нито прозрачността. С ваше позволение, нека да се позова на данни от едно проучване от преди 2-3 месеца в арабските части на Израел. Няма да изчета цялата информация, но има заключение, че отношенията между евреите и арабите в Израел са сложни, разбира се, и те съществуват на три равнища. при които не винаги има съвпадение на, на отношенията. Държавно равнище, обществено равнище и междуличностно равнище. Двете цели на е, еврейското население е да се поддържа еврейската идентичност и из, израелската идентичност. А е в арабското население основните цели са да се поддържа арабската идентичност 39% и религиозната идентичност мюсюлмани и само някои от гражданите 40% се самоопределят като палестинци. 14% е, темата. Е, на обсъждането днес е, е арабските е, палестинци в Израел. Палестинците араби в Израел, но само 14% се самоопределят като такива, като основна идентичност. И още по-малък процент от хората се самоопределят като израелци 10%. Повечето от арабите, които живеят в условия на свобода, демокрация по някой път в тежки условия, както и някои от е, евреите в Израел. При интервютата 69% заявяват, че говорят е, много добре иврит, а само 6% от е, евреите говорят арабски. Това показва, че това, което се прави от еврейската страна, се разбира много по-добре от арабите в Израел, отколкото евреите разбират това, което правят арабите. Арабите заявяват, че имат по-голямо чувство за лична безопасност е, и сигурност в еврейска среда, отколкото обратно. 54% от арабите, които са участвали в проучването, заявяват, че се смятат за част от израелското общество. 66% от тях се гордеят от постиженията на Израел в множество области, като спорта, науката, творчеството и други области. Да, имаме проблеми и не можем да ги пренебрегваме. Само 32% от, от арабските жени работят. Това е проблем, спрямо който Израел трябва да реагира по-добре. В Израел няма конституция не заради дискриминацията спрямо арабските ни съграждани. Конституция в Израел все още няма. И целта не е да има дискриминация срещу арабските ни приятели и съграждани. Израелски парламент е изключително динамичен. Демокрацията в Израел е многообразна. Често имаме спорове. Но всъщност така функционира демокрацията. Препоръчвам на всеки един от членовете на Европейския парламент да ни посети, да види економически растеж, нивото на образование – свободата, парламентарните свободи. Може би те не са 100%. Може дори да са недостатъчни. Но ако направите сравнение, а това няма да правя, с съседните ни страни, Така че, доктор Джабарин, може да се каже, че живеете в нещо като рай, ако направим това сравнение. Много се радвам, че съм тук а, до вас на подиума, защото а, вие, господин Джабарин, сте един от най- интелигентните депутати в нашия парламент и за мен винаги е чест да съдя рамо до рамо с вас в дебатите. Ясно е, че имаме някои спорове, но а, щом говорим, значи се движи в правилната посока. Благодаря, господин председател. Благодаря. Ще чуем депутатите. Мишел. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно също и за вашите встъпителни думи, както от Яков, така и от представителя на арабското мълцинство. Аз имах голямата чест раят, който току-що описахте, сама да го посетя и имам дългогодишен опит е, в тази връзка. Срещнахме се скоро и за първи път по наша инициатива така че бяхме запознати с проблематиката. Това не беше нещо, което се разбира от само себе си, но все пак беше първа стъпка. Искам първо да посоча, че възможно е да съм прочела погрешно дневния ред, но този, с който разполагам, не съдържа въпроса за арабско-палестинското мълцинство, а като заглавие е посочено ситуация на арабското мълцинство, положение на арабското мълцинство. И смятам, че не е вътрешна задача на държавата Израел, чиято приятелка съм и за чието съществуване се застъпвам неограничено. Якоб, аз мисля, че ти знаеш това, но въпреки това за мен не е вътрешен проблем за Израел Израел, това, което описваме тук, то няма значение само за Израел. Член 2 от погодбата за асоцииране ни задължава да изясним въпросите за равните права и правата на мълцинствата. Радвам се много, че представителят на Joint List съвсем ясно посочи, че става дума не само за палестинско представителство, а като част от израелското общество. И аз мятам, че точно това е изходната точка, защото въпросът, който имам, можете ли да си представите една все по-строга политика за израелските селища – и от друга страна представителят, който каза разрешение за строеж за арабски и палестински младсинства е абсолютно невъзможно. 3,5% от собствениците на земя са арабски граждани и това означава, че от друга страна очевидно нещо е неприемливо. И последно, аз мятам, че въпросът за спазване на правата на човека е много важен и правата на човека – не бива да се разглеждат като подарък по е, слогана ние разпределяме подаръци, които в даден момент ще получат палестинците. Аз мисля, че равни права за всички е основен въпрос, екзистенциален въпрос, който трябва да се постави на дневен ред. И за това смятам, че между приятели трябва да има и е, критика. Господин Белдър. Е, благодаря, господин председател. Аз ще говоря нидерландски, това е моят майчин език. Искам да благодаря най-сърдечно на двамата представители. Това беше наистина интересно представяне. Като член на делегацията за Израел винаги съм се занимавал с ситуацията, която конкретно засяга арабските граждани. Аз съм протестант и за това за мен е много важно да зная какво е положението на християните и конкретно на арабските християни в Израел. За тези разговори, естествено, аз се подготвих. Вие засегнахте много интересни точки и посочихте също цифри, а що се отнася до цифровите данни, те естествено са важни. С нощи прочетох последния бюлетин от Баян. Там се засяга и въпроса за арабското мълцинство в Израел. И това е един бюлетин, който представя представително изследване за ситуацията на арабското мълцинство в Израел. Не знам дали вие познавате това изследване, иначе мога само да ви го препоръчам. Става дума за един много нюансиран доклад и независимо каква европейска делегация ще отиде там от страна на комисията, на съвета, няма значение. Нещата са много добре документирани и от това изследване аз научавам, че нещата са много по-нюансирани, отколкото вие ги представихте, господин Марин. Възниква въпроса за гражданството, и как това е в сила за арлапското младсинство. 62% имаха добро отношение към това, но 34% имат отрицателно отношение. Това само за да демонстрирам нюансите. Естествено, че има проблеми и израелското гражданство – 59,5% виждат е, това положително. Аз мисля, че е, нюансите са видни. Във всички случаи мнозинството е за. И това, което ми липсва, поради което задавам въпрос към вас двамата, е следното. Става дума за една ситуация, в която са поставени хора и тяхното благополучие. И възниква въпросът, коя е най-голямата грижа в случая, кой е най-големият проблем? Лична сигурност, лична безопасност, насилие и престъпления 92,1%, второ расизъм, тази тема засегнахте и вие, трето работни места около 60% и след това палестински въпроси 9,9% и списъкът продължава. Моят въпрос сега е конкретен. Можете ли да е, се спрете малко повече на това лично усещане за несигурност и престъпност? Какво конкретно се случва на арабските територии? По принцип аз е, мога да задам още много въпроси. Например, дефиниция за идентичност. Тук също имаме нюансиране. Национална идентичност с този израелско граждански комплимент 8,9% се чувстват като палестински граждани на но 8,5% посочват, че те се чувстват като арабски граждани в Израел, 8,7% се чувстват като араби, 5,4 като палестинци, така че 5,1 всъщност вземат отношение по интеграцията в Израел. Какво искам да посоча в случая? Добре е, че ви слушахме. Благодаря на комисията. Аз идвам от комисията по външни работи, но Ние сме загрижени за едно малцинство в държава, с която имаме спор... споразумение за асоцииране. И за това трябва да останем в контакт, за да можем да намерим общо решение на проблемите. Благодаря. Благодаря и на двамата депутати от Кнесета. Радвам се да ги приветствам с добре дошли в нашата подкомисия. Много бях впечатлена от а, това, което каза доктор Джамарин. Бях си подготвила някои въпроси преди да видя вашата презентация, но фактически тя отговори на част от тях. Исках да ви питам дали арабските израелци имат право да учат езика си, имат ли достъп до образование на всички равнища, имат ли достъп до работни места, право да гласуват, е, право да избират и да бъдат избирани, има ли свобода на сдруженията, свобода на съвестта, на словото, но вие вече отговорихте и аз не бях изненадана. Е, от а, е, това, което чух. Спазват се тези права, защото това е добро начало. Внимателно изслушах и статистиката, която представихте. Казвате, че Седемдесет и 4% от е, арабите е, имат работа срещу 82% от евреите. 20% са арабското население и ако направим изчислението, ще видим, че заетостта сред е, арабската общност е, е по-висока, отколкото в еврейската. Също така виждам, че има много добро представителство на араби в Кнесета. Това е много добър признак и при всеки следващи избори вие можете да разширявате присъствието си, защото трябва да бъдете там и да отстоявате правата на вашата общност. Колегите отбелязаха редица положителни елементи. Възползвам се от вашето присъствие да ви попитам как вие като а, депутати в Кнесета, а, като израелски политици от арабски происход, как може да допринесете за подобряване на отношенията между палестинските и израелските лидери. Как може а, да намалите напрежението и езика на омразата, насочен срещу Израел и еврейските граждани? Мисля, че ако това продължава, вие няма да можете така успешно да е, се борите за укрепване на правата на вашите общности? Как можете да допринесете за подобряване на положението? И как можете да помогнете за подобряване на живота на палестинците е, в палестинската автономия? И а, е, липсата на всякакви права на християнската общност в Рамала, а и другаде. Според мен това е много важно, когато говорим за положението на палестинците в Израел. Благодаря. Имам само три минути. Затова една минута по три въпроса имам фактически. Първо, да, моя стар, добър приятел, като казвам стар, нямам предвид възраст, а от кога се познаваме. Аз не бях поканен. Аз съм тук. А, по повод а, на възпоменанието за а, Международния ден на Холокоста. И а, в хода на разговорите се разбра, че обсъждате този въпрос и аз с радост се отзовах. Продължавам да твърдя, че този въпрос е вътрешно-политически въпрос за Израел, а ако ще провеждате дискусия, редно е да поканите официално член на Кнесета, политик, депутат. Това е протеста ми, така да се каже. Да, има проблеми с разрешителните за строеж. 70 или 80% от жилищата на арабските палестинци са незаконни. И трябва да намерим решение. Да разрушаваме незаконните постройки не е решение. И арабската общност изпитва големи трудности при реорганизирането си. Според мен все още няма решение на този проблем. Той е свързан и с собствеността върху земята, но ние сме на път да решим този въпрос. За бедуините в южната част на е, страната проблемът е още по-сложен, но нямаме време да го обсъдим. Второ. Да, господин Белдер, огромен е проблемът с идентичността, самосъзнанието. Почти невъзможно е да се намери подходящата терминология, защото тя идва на човек отвътре. Това са усещанията на човека. И естествено, че арабите чувстват своята съпричастност и към Палестина, и към Исляма, Голяма е дилемата за арабското общество, както и за еврейското. Нашата държава е на 70 години. Пълна е с проблеми. От 144 държави в света е, са нашите граждани. Е, различни поколения. Представете си колко са противопоставенията. И накрая, госпожо, Израел е свободен можеш да учиш, можеш да работиш, можеш да гласуваш. И броя мъже, араби, които са активни, е впечатляващ. Трябва да работим повече за жените, но вие поставяте въпрос как можем да подобрим отношенията с палестинската автономия. Цял ден ни трябва да обясняваме. Аз ще кажа само едно изречение. Има криза, има мораториум, може да обвинявате Израел, може да обвинявате палестинците. Аз лично смятам, че и двете страни са виновни, ако изобщо можем да говорим за вина. Във всички кръгове на разговорите се провалихме. Един път а, заради Палестина, един път заради Израел. Разделението между нас е огромно. В интерес на Израел е да го преодолеем и да се надяваме, че новото правителство на Израел, когато и да бъде избрано, и а, с едно ново поколение палестинци ще намерим начин да седнем на маста на преговорите и бих казал да напреднем към едно справедливо и правилно решение за двете страни. Thank you for this. Благодаря ви за важните въпроси, които зададохте. Бих започнал от края, от това, което каза господин Пери за това, че Израел е рай. Е, за евреите сигурно е така. Израел може да е рай, но е рай само за евреите. Не и за значителното наброй арабско мълцинство. И точно за това съм тук. Защото смятам, че ако една демократична държава е рай, тя трябва да е рай за всички. Не може да бъде демократична за еврейското мнозинство, и да бъде еврейска национална държава за арабското мълцинство. Не може да бъде рай за евреите, не искам да споменавам другата дума за арабите. Не може Израел да върви по пътя на държави в Близкия изток. Ние настояваме за демократично държавно управление, за зачитане на правата на човека. Не искаме Израел да се сравнява с Европа, а не с страни от Близкия изток. Искаме това да е държава, която отстоява правата на човека и защитава своите мълцинства. Нека да погледнем какво прави Белгия, примерно по отношение на езиковите младсинства и така нататък. Или примера с жилищата. Някои от въпросите засегнаха тази тема. От създаването на държавата Израел се увеличи 9-10 пъти арабското население. Междувременно нито една община не беше създадена – Същевременно имаме стотици нови общини на местата на новите израелски а, селища. Няма изра... а, издадени разрешителни за строеж, защото нямаме местни власти, които да ги издават. Така че хората просто са принудени да строят незаконно държавата, а, няма градоустройствени планове, няма органи, които да издават разрешителни и затова хората строят по този начин. А това води до по-нисък социално-економически статус. И така стигам до въпроса за вътрешното насилие. Влушеното економическо и социално положение води до вътрешно насилие в рамките на арабската общност, част от застроените райони се превръщат в гета. Да не говорим за израелската полиция, която не поема своята отговорност да разследва и наказва виновниците за насилието. Очевидно полицията предпочита е, да има вътрешно разчистване е, на сметките и тя да стои на страна. От 200 разследвания на вътрешно насилие в един квартал се стигна само до една осъдителна присъда. Какво означава това? Означава пълно отсъствие на полицията и липса на всякакви положителни мерки. И накрая, не само по социално-економически причини нашия статут е по-нисък. Имаме и дискриминация от страна на държавата. Имаме е, закони за емиграцията, религиозната служба, идентичността, здравеопазването, образованието. Ние имаме арабски училища, но учебната програма се определя от Министерство на образованието. Аз искам да уча нашата история, нашата литература, нашата е, география. Аз искам да изучавам великия палестински поет Махмуд Дарвиш, министерство не ми разрешават, а това е част от моето самосъзнание, част от моето културно наследство. Официално, по закон, се въвежда тази дискриминация. В заключение ще кажа следното. отхвърляме е, идеята Израел да се обяви за еврейска държава, защото аз също съм гражданин на Израел. Това е противоречие от една страна това да е еврейска държава, която дава приоритет е, на еврейските граждани, от друга страна тя твърди, че е демократична. Това не е възможно, защото ние сме неравноправни. Не е положението както е в Европа. Ние сме местно население и мълцинство, което има своите права. Колегата Пери за сега ги отхвърля, но аз съм съгласен с него. Елате, нека мисия да дойде, да се запознае с положението, за да видим как можем да изравним а, статута на двете общности и е, да се дадат гаранции, е, че спазва своите международно-правни ангажименти Израел. Винаги можеш да започнеш разговорите с мен. По всяко време, казва господин Пери. Да, аз също. Благодаря. Добре. Едно уточнение и едно кратко съображение. Уточнението е следното – Доктор Пери е тук, защото една политическа а, група а, се противопостави на официалната покана. на депутат от а, Кнесета и за това а, вие сте тук и а, по другия повод. И второ, от много време в този парламент Говорим по е, различни е, въпроси, по конституционни въпроси с е, Тунис, например, за положението на жената, за зачитането на правата на човека, на правата на жените, за това трябва да говорим за равенство на ефективните права. В нашето световно село – има действия, които водят до нарушения на правата на човека. И тук бих добавил, че тази дискусия за Израел и за основния закон за еврейската национална държава започва да се обсъжда. Има и някои медии, като примерно вестника Арец, които казват, че се отваря вратата за апартейт – по този начин, други пък приветстват. През 20 век се утвърждаваше концепцията за националната държава като единство на мнозинството на нацията. Но след това много добре знаем как се развива а, историята – и а, знаем какви са заветите, които тя ни остава. Аз лично а, смятам по същество, че когато говорим за основния закон, той по никакъв начин не бива да представлява устъпление от правата на човека, включително и в а, Израел. Израел е демократична държава, ние сме приятели на Израел и е, не бива да изпускаме е, от поглед е, съществените елементи е, на демокрацията, като правата на човека. Благодаря ви за участието. Ok, allora. Cominciamo questo terzo scambio di opinioni. Eh, Започваме с е, третия обмен на мнения с председателя на Тибетското централно правителство, доктор Лупсан Сангай. Ние имахме честа през ноември да приемам четирима високопоставени гости, които са в изгнание. Те посетиха парламентите на различни държави и сега имаме възможността да продължим дискусията за правата на човека в Тибет в присъствие на Лупсанг Сангай, председател на Централното управление в изгнание. Благодаря ви, че сте тук. Много е добре пряко да научим за предизвикателствата пред тибетската общност на нейните визии. Ние винаги предлагаме платформа за онези, които търсят мирни решения и диалог и подкрепят правата на човека. Това съответства и на нашия мандат. В Тибет става дума най-вече за защита на универсалните права на човека, културни права, свобода на вероисповедания, опазване на околната среда и стабилност чрез диалог. Като посочвам, че въпроса за Тибет е важен за нашия парламент, имам предвид, че някой може да възприеме това като празни думи, но аз мога да ви уверя, че имаше множество резолюции на нашия парламент, имаше изслушвания тук при нас. На лице е и открит диалог. Далай Лама многократно е бил при нас също. В четвъртък, по време на пленарното заседание на парламента, приехме спешна резолюция за някои случаи в Китай – и аз мисля, че ние ще продължим ангажиментите си в тази насока. За да не губим повече време, искам сега веднага да ви дам думата, така че да можете да ни опишете ситуацията. For the благодаря ви, господин председател, за тази привилегия да участвам днес на заседанието на Комисията под правата на човека. И искам да спомена резолюцията на Европейския парламент, в която се изразява безпокойство за правата на човека в Тибет и се призовава китайското правителство да намери мирно решение на тибетските въпроси чрез диалог на китайското правителство и представители на Далай Лама. Ние сме много благодарни за тази резолюция. В нея ясно се заявява пред Пекин, че Европейското правителство и е, е, че Европейски парламент и Европейския съюз са безпокоят за случващото се в Тибет. Това е важно послание за а, е, тибетците също. Има стотици тибетци, които са в затвора, тъй като са заявили определена позиция, защото са защитили а, е, своите права на човека или своите екологични права. И затова е много важно да се чуе едно такова послание от Брюксел, е, че техните права, въпреки че е, са сериозно нарушени, са, са предмет на грижа от страна на Европейски парламент, на загриженост. 60 е, години вече Тибет е под китайска окупация. За съжаление, това са 60 години трагедия, страдание и натиск върху гражданите на Тибет. 2,5 милиона квадратни километра е Тибет, колкото Западна Европа, но населението е само 6 милиона души. Има политически репресии в момента. И ако двама, трима тибетци се съберат на едно място, на една улица и заявят някакъв протест, веднага ги арестуват и ги хвърлят затвора, за много дълго време, а ако изобщо е, някой носи снимка на Далай Лама, може да бъде хвърлен за затвор, дори да е, притежава а, е, универсален е, Световната харта за правата на човека в разпечатан вид, ам, ам, отново може да се пристъпи към арест една активистка раздаде е, хартата и е, тогава нямаше е, незабавни последици, но веднага след като тя напусна страната, е възможно да е имало последици върху, за онези, които са приели хартата, която тя, е раздала. Имам репресии на, на всяко равнище. Е, включително и в училищата. В училищата се преподава на китайски, а не на тибетски. Въпреки, че китайската конституция е, е, официално насърчава използването на китайски. Има и економическа дискриминация. В Ухаса, столицата на Тибет, има високи сгради и прочие, но в тази столица 80-90% от хотелите, магазините, ресторантите, дори такситата се притежават от китайци, а, не от тибетци. Има сериозна дискриминация. Китайците смятат, че са че стоят над а, над всички а, периферни според тях райони, а, а, извинете, етнически групи, включително тибетите, ги смятат за варвари, смятат ги за по-низша етническа група. Е, освен това, Тибет е, всъщност е, е е източника на водоснабдяване на огромна част от Азия. 1,4 милиарда души от е, Азия зависят от водата, проистичаща от Тибет. Е, Китай има 19% от световното население, но само 12% от световната вода. Тоест 400 милиона души в Китай са вече застрашени от недостиг на вода положението в Пакистан, Индия е още по-лошо, но Тибет всъщност е основният източник на вода за тази част на Азия. За съжаление, с промените в климата и глобалното затопляне, 50% от, от ледниците в Тибет вече са се разтопили. До 2050, до 2100 година оставащите 50 до 75% ще е, се е, разтопят. Е, по-настоящем Тибет е основният източник на вода за региона. Тоест, Тибет е, важен не само от гледна точка на правата на човека, но и от гледна точка на околната среда. През последните 60 години с горност можем да заявим, че ако видим конфликтите е, по света, включително ислямска държава и прочие, е, лидерите по света заемат е, ясна позиция против насилието, но ние в Тибет винаги сме били против насилието това за нас, ненасилието за нас е основен принцип. Е, практикуваме демокрацията. Аз лично съм избрана от гражданите и правата на човека трябва да са права на всеки един човек и трябва да се прилагат. Наскоро обаче от, в Китай започват да се прилагат права на човека с китайски особености. Тоест, Декларацията за правата на човека според китайското правителство не е приложима в Китай. През последните 10-15 години диалога по правата на човека между Европейския съюз и Китай в двустранен план не води до постигане на резултати. Първоначалната идея беше да се говори за правата на човека. И идеята беше, че ако това става при закрити врата, това ще запази в някаква степен достоинството на китайските власти. Те ще имат по-голям стимул да прилагат правата на човека, но всъщност нещата се влушават. 12 000 бяха монасите в е, един от манастирите, но за а, Марнастирала Рунгър, но да, в рамките на, на само една година той беше унищожен. Останали са само 5000 монаси и монахини. манастира е, Яшинга също беше сведен от 6000 до 2-3 хиляди. И на практика с е, унищожението на, на тези и без това скромни постройки, в които живееха монахините там. Е, те просто остават на без, без послон. Е, три от тях са се самоубили. Шест, седем тибетски граждани са се самозапалили. Виждате колко отчаяни са хората и са готови да пожертват живота си, за да да да знак какво се случва с правата на човека. Китайците казват, тибетците живеят в социалистически рай. Ако живеят в социалистически рай, защо тогава се самозапалват? Всъщност всички тибетци е, страдат. Е, майки, бащи, е, деца пристъпват към такива действия. Така че е много важно за нас това, че Европейския съюз настоява върху правата на човека. Ние предлагаме да се подходи компромисно. Ако китайските власти сложат край на репресиите срещу тибетците и им дадат действителна автономност, както се предвижда от китайската конституция, тогава ние няма да искаме да се отделим от Китай. Това е едно разумно предположение, чийто източник е негово светейшество Далай Лама и се надявам, че ще бъде прието. И се надявам, че китайските лидери ще поканят представителите на Далай Лама в Пекин, за да обсъдят възможностите за мирно решение. За това благодаря ви много, господин председател. Благодаря на вашата парламентарна комисия, че ми даде възможност да говоря за положението в Тибет. Благодаря. Благодаря ви. Сега да чуем депутатите. Заповядайте. Благодаря. Още в самото начало искам да ви приветствам с добре дошъл и искам да ви уверя в нашата солидарност и подкрепа за негово светейшество долай Лама. Говорим за правата на човека и мисля, че те са основният пробен камък за това дали мирно може да се отстоява демокрацията и правата на човека и дали успешно прилагаме нашия подход. 35-ят кръг от разговорите между Европейския съюз и Китай от юни миналата година е, включиха е, и положението на Тибет, но като имаме е, предвид и влушеното положение на правата на човеката в Китай като цяло, това личи от резолюцията ни, приета миналата седмица, какво бихте казали по този въпрос? Президента Макрон каза, че поставянето на въпроса за правата на човека в Китай е контрапродуктивно. Аз го цитирам, въпреки че не мога да разбера какво иска да каже. Вие как бихте го коментирали? Комисията заиграва с концепцията търговия за всички. Отново обаче чухме призиви за търговия на основата на ценностите и зачитането на правата на човека в двустранните отношения. Китай е най-големия вносител, втория е, по значение е износен пазар 1 милиард, е, е, стокооборот. Как виждате отношенията Тибет-Китай в светлината на търговските ни отношения с тази страна и как можем да напреднем в тази посока? Благодаря. Благодаря. Заповядайте, господин Остревичус. Hi, most welcome to the European Parliament. It's a pleasure to see you. Си Кьонг е, Сангай, за мен е, е голямо удоволствие да ви приветствам с е, добре дошъл и да ви благодаря за приятата покана. Прав сте, Тибет е огромен, колкото Западна Европа и същевременно населението е само 6 милиона. Това може да е и голям риск от евентуална миграция от Китай към Тибет. Има ли такива тенденции? И а, какво казвате на а, тибетското население в тази връзка? Има влушаване на правата на човека по време на мандата на президента Си Цзинпин. Смятате ли, че това е вярно и съвпада ли с вашите впечатления? Какви са впечатленията ви от формалните и неформални тристранни срещи и разговори с китайските власти? Има ли надежда за по-добро бъдеще? Grazie, Elnök е, úr, tegnap együtt voltunk a Tibet barátaival. Вие варен, ние бяхме заедно с приятелите на Тибет и искам да ви убедя, че можете да разчитате на нас. Ще направим всичко по силите ни да подкрепим справедливата борба за свобода на Тибет и искам да ви поздравя, че водите диалог без агресия и че се борите за интересите на вашия народ. Навсякъде се води борба срещу тероризма, срещу расизма. Тибетците се опитват да водят борба с мирни средства по смисъла на посланията на Далай Лама и ние можем само да приветстваме това. Аз с ужас научих какви нарушения на правата на човека са отбелязани там. Миналата седмица се занимахме с случая Даши Манджук. Той е защитавал тибетски език и култура Също така не се гарантира свободата на вероисповеданията. Активисти за човешките права биват изпращани в затвора. Уважаеми колеги, ние трябва да подкрепяме стремежите на Тибет към автономия – които се подкрепят и от тибетското правителство. и Лапсан Сангай, искам да насоча вниманието ви към следното. Има усилия от страна на Китай да се изолира тибетския език и аз прочетох, че 30 000 китайски учители са изпратени в Тибет и в районите населени с урду, за да се потиска езика на уйгурското мълцинство. Аз мисля, че в рамките на преговорите между Европейския съюз и Китай трябва да положим повече усилия за спазване на правата на малцинствата, а по темата двоязичие искам да направя едно предложение. Ще кажа този израз на английски язик. Experience. Държавите членки имат богат опит с двоезичието, опит, който можем и трябва да споделим с китайските власти по начин, който ще даде възможност различните езици да бъдат преподавани и изучавани ефикасно и да защитават идентичността на говорещите ги мълцинства. Готови сме да споделим нашия експертен опит, така както и с китайските колеги в областта на околната среда. В областта на околната среда успяхме да изградим добро сътрудничество в много насоки, опазване на водите, е, въздуха и водата, биоразнообразието, управлението на отпадъците и за това мисля, че трябва да обърнем сега по-голямо внимание на двоезичието и да предложим на СВД – да включи тази тема в двустранните си отношения с Китай. Специалният представител за правата на човека, господин Ламбриниди, също може да участва в тези разговори. Трябва да се опитаме да водим ефективен диалог с китайските ни партньори. Благодаря. Грация. Благодаря. Благодаря. Нека сега а, да чуем представителя на СВД. Това е госпожа Дерен Дерия. Благодаря, господин. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни дахте е, възможно да се включим в тази важна дискусия, отново да поговорим за положението в Тибет. Искам да подчертая, че Европейския съюз е, поддържа политиката Единен Китай и не поставяме под въпрос това, че Тибет е неразделна част от Китай. Нашата цел е да работим с Китай, за да се подобри положението на място. Продължаваме да работим с китайските власти за мирно решаване на положението в Тибет с зачитане на тибетската култура, език, традиции и религия и за избягване на използването на сила и за позволяване на мирни протести и на зачитане на правата на човека в е, Тибет и в други части на Китай. Тази година е 70 годишна на Световната декларация за правата на човека. Искам да подчертая, че е, споделяме казаното тук, именно, че подходът на Китай към правата на човека, а именно въвеждане на права на човека с китайски характеристики, представлява сериозно предизвикателство. Китай е, е предписал с общата декларация за правата на човека и е длъжен да я е, спазва. Включително, що се отнася и до младсинствените права, е, правата за образование на тибетски язик – Що се отнася до двустранния диалог по правата на човека между Европейския съюз и Китай, искам да подчертая, че съществуването на диалога по правата на човека никога не е било пречка пред Европейския съюз да заявява своето безпокойство за правата на човека. Всъщност сме го правили нееднократно, чрез различни типове е, съобщения, включително с е, изрично изреждане на отделни конкретни случаи. Например, множество тибетски активисти, които са хвърлени в затвора поради това, че управляват е, упражняват е, правото, свободата на словото. Е, има и дебати в Европейския парламент на 18 януари. миналата седмица. Т.е. се прие резолюция, призоваваща за незабавното освобождаване на всички защитници на правата в Тибет, които са задържани от китайските власти и изрично се споменава Таши Ланчук. Благодаря за предоставената информация. Искам да подчертая, че обърнахме специално внимание на заявеното от господин Такеш за това Европейския съюз да се ангажира повече за защитата на правата на човека и образованието на роден език. Започнахме да работим по проект за съвместна работа с китайските власти за обмен на опит в тази област и се надяваме, че китайските власти ще проявят готовност да си съдействат с нас по темата. Благодаря. Благодаря. Преди да ви дам а, думата, искам да кажа, че тук а, в а, Европейския парламент нашите приятели от Китай, като вас, винаги е добре дошли и а, такова високо присъствие за нас е голяма чест. Сега ви давам думата. Благодаря ви, господин председател. Зная, че китайското правителство не е доволно а, а, от а, тази а, покана. Затова а, за а, нас е чест да представим а, тибетската позиция – когато китайците казват, че Тибет следва китайските правила, че са много доволни, но всеки път, когато има избори в Тибет, защо да няма един китайски и един тибетски кандидат и да видим какво ще стане? Ние е, ще спечелим безусловно изборите. Е, обстоятелството, че Китай не позволява честни и свободни избори в Тибет, много добре показва какво е положението. И искам да ви уверя, че следим много внимателно индекса на свободата на е, организацията Freedom House. Миналата година Тибет е, беше в тъжната класация на най-несвободни страни и е, райони, Тибет вземаше второ място след Сирия. Освен това има декларация на основата на интервюта с журналисти в е, Пекин. В Тибет е по-трудно да отидат журналистите, отколкото в Северна Корея. И в същото време всички говорят за Северна Корея, за това колко е недостъпна. Представете ли се какво е в Тибет? Аз слушах внимателно уважаемите депутати, представителя на СВД. Разбирам, че Европейския съюз полага усилия и пожелавам на всички вас всичко най-хубаво и съм ви благодарен, че сте с нас. Но тъй като има двустранен е, диалог е, за правата на човека, той спря и междувременно се влуши положението. Сега се прилага една система на строго наблюдение на всеки. Всичко се следи. Номадите а, е, имат лични карти с биометрични а, данни в чипове от второ поколение. И има алгоритъм за проследяване на действията, за да се прогнозира евентуален протест на номадски селища. Заетостта е ниска. 30 000 души а, са агентите а, от службите по сигурност в, а, в Тибет. За Тибет, за тибетския народ, това е посегателство срещу правата на човека. Да се празнува 70-та годишнина в тази връзка трябва да се оценява от светлината на правата на човека. Ние не прибягваме до насилие. Ние мирно протестираме. И кой модел е по-добър? модела на насилието или модела на мирните преговори. Всеки път, когато се говори за насилие и тероризъм и други форми на конфликт, Тибетския модел не е, е привлекателен за всички, които се борят за своите права. Тибетците предлагат своя модел. Той е добрия модел и смятам, че той трябва да бъде подкрепен от е, различни страни и лидери. Така че не е контрапродуктивно да се говори за правата на човека в отношенията с Китай. Търговията, околната среда е, се обсъждат, но Европейския съюз може да поиска от Китай реципрочност, нищо повече. Това, което така както постъпват с вас, така трябва да постъпвате и вие. Това е реципрочност. Не казвам а, за а, нещо повече. Китайски журналисти могат да пътуват в а, Европа спокойно, навсякъде, да се срещат с когото искат. Това въжи и за китайски а, лидери. А, реципрочността означава европейски журналисти да могат да отидат в е, Тибет, представители на, евро, на европейските институции да могат да отидат там. Таши Вончук, е, който е, беше споменат тук, той е радетел на двоезичието, сега е в затвора, чака се произнасянето на присъдата – дори и двоязичието не е право, което да може да се отстоява а, е, свободно. Времето а, е, изтича, е, за това ще спра до тук. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви, че създадохте неприятности на китайското посолство от гледна точка на будизма, добавихте червени точки към кармата си, ще бъдете благословени и щастливи в следващия си живот. ние искаме връщане на Негово светейшество Далай Лама в Тибет, свобода и права на човека за всички тибетци. Благодаря